Добре, ще започна с съобщенията. Да видим дневния ред. Имаме два въпроса. Втора точка реакция за втората сесия от преговори по предложението за достъп до, е, публичен достъп до вебсайтовете. Зная, че има много хора извън тази зала, която проявяват интерес към тези въпроси и ще чуем именно тяхното мнение. Това ще е веднага след 4 а и обратна връзка и е информация за разговорите, да тристранните преговори по медицинските изделия и бъдещето им. Отлагаме е, обсъждането на нетривите бариери в единия пазар и гласуването също, тъй като с, има закъснение с а, компромисите, а, които трябваше да са готови, компромисното споразумение миналата седмица. Просто няма нищо а, зловещо в това, че няма да се проведе, просто техническа за... причина ни бави. За мен е чест да представя комисаря Катайнен, за заместник председател на комисията, който отговаря за работни места, инвестиции и конкурентоспособност, което всъщност е сърцевината, ядрото на, на единния пазар – и съм благодарна, че той е в присъства на заседанието на нашата комисия по вътрешен пазар и винаги наблягам и на, на защита на потребителя. И ако можете така максимално бързо да заявите дали имате въпроси, за да започнем. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, почитаеми членове на парламента. За мен е чудесна възможност да. Sorry. Yeah, thank you very much for giving me a chance to discuss. Благодаря за тази възможност да обсъда с вас тези въпроси и да направим равносметка до къде сме стигнали, колко ни остава по важните въпроси, свързани с е, единия пазар и по-конкретно заетост, инвестиции и конкурентоспособност. Не мога да обхвана тук всички плюсове и минуси, всички постижения и, и недостатъци, ще, се, ще маркирам основните е, моменти, които се отнасят към вашата, е, темата на вашата работа в тази комисия. Ще започна с е, е актуална картина на това къде се намираме в момента. Както знаете, е, инвестиционният план доста ни ангажира последните няколко месеца. Е, и сега работим по изпълнение стратегията на единния пазар. Въпроси с единния пазар са взаимообвързани, е, свързани се и с нашата програма за по-добро регулиране Разбира се, ще оставя е, тази, този въпрос за по-късно, когато е, ще имаме въпроси и отговори. Първи инвестиционния план, е Европейския инвестиционен план, е, предвижда 56 е, проекта, които ще бъдат финансирани в, по ЕПСИ. Това е 7,2 милиарда евро е, в обем 7,2 милиарда евро, 56 конкретни проекти. Избират се допълнително, постъпа допълнително все повече проекти. Всеки месец биват избирани такива сели. в областта на енергетиката и други е, са с преимущество тези, които допринасят за ниско въглеродна економика. Е, е, другите е, индустриално новаторство, цифрово е, транспорт, малките бизнеси. Европейски инвестиционен фонд е подписал над 150 споразумения за финансиране на малки и средни предприятия с на стойност 3,4 милиарда и близо 125 малки и средни предприятия ще се възползват от това финансиране. Заедно тези операции очакват да задвижат една точна, е, цялостна обем инвестиции на стойност 76 милиарда евро. Това е в резултата от първите 7 месеца. 76 милиарда е, евро чрез е, финансиране на малки и средни проекти. 27 държави членки са възползвали от е, тези е, фондове, включително малките економи Словения, Естония, България е, и Харватия. Италия, Обединеното кралство и Франция са водещи в това отношение. Обединеното кралство, ако по брой на проекти и и средства е номер е, на първо или второ място, не си спомням е, точно е, кое беше на първо място, но във всички случаи Италия, Франция, публично-частни проекти, те може би, те искат техническа подпомагане от новите е, консултантски звено. Ние лансирахме инвестиционен портал за, за рекламиране на проекти за потенциални инвеститори. На 22 февруари комисията и Европейски парламент е, публикуваха една информационна брошура, която да помогне на местните органи и вносителите на проекти да е, им покажат възможностите как да съчетаят ползването на ЕФСИ и е, другите фондове. Тези два фонда взаимно се допълват и подсилват. Тези дейности се допълват и от е, нашата политика за научно-изследователска развойна дейност. Стратегия 2020, която почива върху е, е, високи постижения в науката, е, новаторство, иновации, е, с цел насърчаване иноваторството за подобряване е, околната среда, здравето и качество на живот най-общо. Вече сме подписали близо 7200 споразумения за еднократно безвъзвратни помощи с помощ от Европейския съюз на стойност 20,6 милиарда евро която, които ще бъдат разпределени между 31 000 участника. Това означава над 1300 безвъзмезни суми, които ще бъдат изплатени на различни субекти. Целта е отново създаване на по-добра бизнес среда. Очакваме следващите е, възможности за инвестиции. На 26 ноември 15 година приехме, правихме годишния преглед на, на растежа, като маркирахме е, нуждата от инвестиции и нивото на инвестиции във всяка държава членка. Стратегията за единия пазар, енергийния съюз, е, всичко това ще подпомо... ще допринесе за създаване на по-добра бизнес среда и ще насърчи инвестициите. Допълнително ще засилим и задълбочим европейски един пазар. Това е, е, е основно е, наша цел. Е, искаме да създадем нови възможности за потребителите, за професионалистите, за е, фирмите и разбира се, трябва да бъдем в крак с времето. Новаторските е, бизнеси, производства трябва да бъдат насърчавани и да им се улесни достъпа до единия пазар. Трябва да разработим европейската програма за економика на сътрудничеството, без да фаворизираме един или друг бизнес модел. Искаме да въведем паспорт е, за услуги, е, чрез който да улесним е, до, до каква степен доставчиците на услуги изпълняват начин по който те доказват спазването на едни или други условия. Бихме искали да подобрим системата на стандартизация в Европа, чрез проактивно участие на социални и е, економически фактори и малките и средни предприятия. Всички мерки, които се предлагат, ще са полезни за европейските малки и средни предприятия и ще допълват други конкретни мерки, които са, с, улесняват достъпа до финансиране и съкрещават е, бюрокрацията капиталовите фондове, ще хармонизираме с инвестиционните планове, ще ги е, приведем в съответствие с инвестиционните планове, ще помогнем на начинаещи предприятия, е, защото е, тези начинаещи предприятия създават работни места, но само 3% от тях оцеляват, само ограничен процент оцеляват повече от 3 години искаме да лансираме инициатива за по-добро разбиране на техните нужди и как да е, съкратим е, изискванията към малките и предприятия. стратегията за единия пазар се фокусира върху е, правоприлагане и е, спазване на правилата. Искаме да въведем едно средство за информация на пазара, за да информираме по-добре заинтересованите страни. Заедно с е, е, заместник е, председателя ние работим и по цифровите стратегии. Вече представихме първия комплект мерки в това отношение декември миналата година. Повече предложения, свързани с цифровите технологии, електронната търговия и други се очакват преди лятната вакансия. Разбира се, за защита на потребителя във всичко това е напреден план и е основно наше е, усилие съсредоточено там. И след като сме инвестирали значителни усилия в е, работата за е, намаляване последствието от климатичните промени, сега работим за устойчиво изграждане на бъдеща Европа след е, преразглеждане на стратегията Европа 2020 и европейски, целите за устойчивост. Многогодишната финансова рамка също е на преден план е, така, на нашето внимание за 2016. Тази седмица комисията очаква съобщение, да излезе съобщение за оптимизиране ефективността на политическите инструменти, които се използват за подпомагане на стоманодобива и е, смягчаване на ефектите от е, спада в търсенето. Комисията се стреми да упрости правната рамка и да е, намали е, административното бреме в е, единия пазар. Стараем се да премахнем всякакви препятствия пред растежа. Да направим така, че растежът да бъде е, устойчив и от социална и от екологична гледна точка. Опитваме се да се съсредоточим върху добре обяснени и обосновани инициативи, които търсят резултати, основани, е, е, почиващи върху е, конкретни и спазването конкретни изисквания, като се съобразяваме винаги с принципа на пропорционалност и по-добро регулиране. Това е съв... обща отговорност на всички европейски институции и държави членки. Всички трябва да спазват тези принципи. Госпожо председател, най-общо, нашия структуриран диалог е, функционира добре в е, подготовка на програмата на комисията за 2016 година. Кулминация беше заседанието между председателите на комисия от Европейския парламент и колегиума минали октомври в Страсбург. Задачите и предизвикателствата, пред които сме изправени, са много сериозни. От терористическите е, нападения, е, до бавния растеж, измененията в климата, миграционния натиск върху по външните ни граници и несигурното положение в непосредственото съседство са сериозни предизвикателства. Те изискват от Европейския съюз решителни действия, солидарност и чувство за отговорност. наистина трябва да бъдем силен глобален фактор и трябва да работим по, на всички нива, за да, да отговаряме на непосредствените предизвикателства и е, съответно да работим за устойчиво бъдеще. Очаквам диалог с вас с удоволствие и интерес. Очаквам да чуя вашите е, коментари, въпроси и е, мнения, становища. Благодаря. Имам списък с желащи да се изкажат. Ако още не сте заявили желание да го направите, имате възможност. Ще ви представя ораторите след малко. Първо обаче искам да приветствам с добре дошъл господин Мортен Льокегор. Добре дошъл в парламента. Вие замествате Ула Тьорнес, с нея се работеше много приятно. Желаем и всичко най-добро в ролята на министър в датското правителство. Добре дошъл. На вас работим много в нашата комисия, да знаете. Колегата се връща, казва някой. Добре дошъл отново тогава. Нека сега да прочета списъка с ораторите. Чуйте. Catherine Styler, Nicola Dante, Virginia Rosier, Lizzie Yakansari, Carlos Correo, uh, Ivan Stefanich, Dan Dalton, Robert Rochefort, Vicky Ford and Julia Rader. No, not Carlos. Okay, and I'm going to take them... Ще караме по политически групи. Роза, ти първа ли искаш да се изкажеш? Благодаря. Благодаря за това, че дойдохте. Благодаря за презентацията. Мисля, че за този микрофон тук става дума. Извинявам се. Благодаря за това, че дойдохте. Благодаря ви за презентацията. И аз мисля, че трябва да се виждаме по-често, да работим в по-тясна връзка. Дълго време мина от последната ни среща. Исках да разбера какво е направено. Вие споменахте упростяването. Има ли конкретни стъпки, защото не виждаме резултати? Благодаря, Катрин Штайлер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, за това, че сте тук, за този структурен диалог. Прав сте за тези 56 структурни проекта. Говорихте и за Хоризонт 2020. Искам да говоря за дневния ред за умения. Има около 900 000 работни места, свързани с цифровизацията, около 20% от работните места, които ще се създадат до 2020 година, ще бъдат в тази сфера. Ева Паунова също работи по този въпрос. Какво ще направите за цифровата пропас? Знаем за този термин. Мисля, че трябва да се направи нещо, за да се реши проблема. Има много различни цифрови умения. Не става дума само за способността да се търси информация в интернет. Тук има потенциал, който трябва да се оползотвори. Неодавна присъствах на едно събитие, посветено на работните места и на МСП, малките и средните предприятия. Малките предприятия в областта на цифровите технологии е, много говорят за така нареченото маркиране на, на веб страници. Казват, че това е нещо като джунгла. Какво смятате вие по този въпрос? Казахте няколко думи и за новите условия за членство на Великобритания – Утре ще отбележим 100 дни до референдума. Казахте, че Великобритания е един от най-големите бенефициенти на, на, на фонда, свързан с Хоризонт 2020. Нашите университети получават много пари по, по този фонд. Какво ще стане, ако излезем от Съюза? Кажете ни, аз не искам ние да загубим тези пари и тези инвестиции. Извинявам се, госпожо председател, но това е важен въпрос. Госпожа Тун а, говори много кратко и аз взимам част от нейното време. Председателката. Всъщност, опитвам се да ви пришпоря, защото на последното заседание на координаторите обещах да спазваме времето, за да може да, да спазим времето по дневен ред и да може комисаря да, да не бъде затруднен. Имаме около 10 души, които искат да се изкажат. Ще включа часовника и ще следя стрикно. Ще караме по групи. Дан Долтан благодаря, госпожо председател, благодаря, господин комисар. Радвам се, че споменахте по-добрата регулация. Напълно ви подкрепяме. Проблема естествено е, че действителността е малко по-различна. Лесно е да се говори за упростяване и за по-добра регулация. Много често обаче, когато има ново законодателство, нещата се случват точно обратно. и митническия кодекс на Съюза е класически пример. Той трябваше да доведе до упростяване. В крайна сметка стигнахме до много по-голяма бюрокрация и трудности за нашите предприятия. Така че трябва да има нови делегирани актове, за да се справим с проблема. И ето защо въпросът ми е следния. Какво да направим, за да имаме конкретни резултати? Защото моят опит показва, че до сега сме стигали точно до обратния резултат. Втория ми въпрос е свързан с нетарифните бариери. Аз имам доклад по тази тема. Много от малките предприятия, с които говоря, казват, че е много в САЩ, отколкото във Франция или в Германия. И те не желаят да работят в тези държави, защото има пречки, които им пречат, е, бариери, които им пречат да се появят на пазарите. Затова конкретен въпрос. Смятате ли, че комисията трябва да има годишен доклад за нетарифните бариери, който да стъпва на, на препоръките, които са публикувани по този въпрос до сега? Смятате ли, че трябва да се предприемат конкретни стъпки, за да се реши проблема с нетарифните бариери? И на трето място, цифровия единен пазар. Защо комисията винаги говори за защита на потребителите, а не говори за овластяване на потребителите? Защото имаме много различни партньорски проверки по темата и те доказват, че трябва да има овластяване на, на, на потребителите. Когато се говори за защита на потребителите, това е нещо като маскировка, зад която се помага само на съществуващите играчи да останат на пазара. Имаше едно предложение, което на, на, на практика целеше защитаването на големите играчи на пазара. Ако искаме така наречения DSM да, да заработи, трябва да предприемем нещо. Аз искам да попитам как наистина да насърчим всички, които желаят да участват на, на пазарите. Робер Ошфор. Е, благодаря, госпожо председател. Не знаех какво ще каже нашия колега Далтон, въпреки че знам какъв проект работи, но искам да отговоря на това, което каза. Започнахте с инвестициите. Да, инвестициите са стратегически. Това е нещо, което липсва днес в Европейския съюз. Всички го знаем, за да може да има растеж и заетост. Така че вие говорихте за проектите в инвестиционния план, за да може инвестициите действително да се извършват, трябва да, да, да има доверие в пазарите, които са отзад. Не е само въпрос на организация на финансирането, а просто е, въпрос е на да се вярва в пазара, който е. Тук нашата комисия се занимава с тези въпроси и искам в ответ на това, което каза колегата Делт, Делтън, е, че нетарифните препятствия, е, това е един стратегически въпрос. Чух ви да говорите одеве за новите фирми, за стартъп. Често говорим за големите предприятия, за Правяме малките и средните предприятия, защото в растежа на не, малките и средни предприятия, за да може да пораснат, там е капацитета и там ще бъде капацитета и възможностите за растеж. Задавам един съвсем конкретен въпрос. Какви е, инструменти, какви разпоредби аз съм в една страна, Франция и днес в моята страна и в други страни сигурно си даваме всички сметка, че всъщност прекомерното регламентиране е вредно. И, и понякога път се прави с най-добри намерения. Но въпросът ми е съвсем конкретен, господин заместник председател. С вашите колеги и как как е, ще вървите напред и как, е, с какви инструменти ще работите за бъдеще? Благодаря. Последния от е, първия кръг, Юлия Реда. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Вашия портфел е много важен от наша гледна точка. Той е важен и за стратегията за цифровия единен пазар. Искам да говоря за скоростта на реформите. Днес е, заместник-председателя Ансип е, обяви е, на Лисабонския съвет, че ще има отлагане на един важен елемент в, в реформата отлагане ще има до септември. Комисаря Юнкер каза, че предложението ще се появи в рамките на 6 месеца от встъпването в длъжност на, на самата комисия. Сега обаче има закъсняване с множител по 4, ако мога така да го определя. Много съжалявам, че ще има отлагане заради е, още едно допитване. Е, тук става дума за, за, за правата на издателите. Комисията казва, че не е за един бизнес модел а, за сметка на други. И в съобщението на комисията се казва, че няма да има субсидиране на един бизнес модел а, за сметка на друг бизнес модел. Има развитие на, на пазара, което ме притеснява. Е, смятате ли, че трябва да има конкретно предложение за цифрове единен пазар? Е, смятате ли, че това предложение трябва да се появи бързо, за да можем и ние да започнем своята работа? Не можем да пречим, още веднъж казвам, на новоплавяващите се предприятия да се състезават и конкурират на единния цифров пазар. И накрая, Нашата комисия много работи за гарантиране на правата на хората с увреждания. Работим по директивата за достъпност в интернет. Забавянето обаче на реформата на авторското право, забавянето на, на изпълнението на споразумението от Маракеш, Знаете, че то трябва да, да позволи на хората с зрителни увреждания да четат електронни книги. Всичко това пречи на процеса. Комисията вече заяви през декември, че предложението е готово. То чака на някое бюро в комисията. Та вие ще гарантирате гарантирате ли, че това предложение ще се появи преди септември, защото няма смисъл да чакаме толкова дълго и в парламента има пълна подкрепа за това да се работи по-бързо? Благодаря. Искате ли да започнете с тези въпроси? Господин Катайнен. Благодаря. Много ми харесват подобни разговори. Това е интензивен политически дебат и аз имам възможност да чуя вашите предложения, въпроси. Ще се опитам да отговоря максимално конкретно, макар че не съм компетентен по всички въпроси, повдигнати от вас. Ще се опитам. Първо, процедурата за нотифициране. Искаме да подобрим а, рамката, която съществува в рамките на, на директивата за услугите. в момента правим оценка на изискванията за доставчиците на услуги в ЕС, за да видим какви мерки трябва да бъдат въведени. Не трябва да се пречи на предоставянето на услуги в трансграничен план. Искаме да има една по-ефикасна процедура, която да отговаря на различни изисквания. В същото време комисията и държавите членки трябва да, да могат да разгледат проекта на национални мерки, за да може да се гарантира по-доброто функциониране на единния пазар. Нашата цел е да увеличим прозрачността и да направим оценка на съразмерността на, на новите мерки, които се предлагат. Дневният ред за уменията – Мариан Тайсен ще има предложение по този въпрос. То ще се появи само след няколко седмици. много генерални дирекции и комисари работят заедно, за да се покрият в това начинание всички видове умения. Естествено, че информационните технологии са важни но има и други важни умения. Например, тези, които ще доведат до по-голяма производителност на стоманодобивната индустрия. Цифровите умения, естествено, бяха в, в центъра на нашето внимание. Всички имат а, едно и също виждане. За комисията обаче е много трудно да каже какво повече може да направи от това, което прави сега защото ние използваме всички лостове, които са на лице за нас. Може да се обменят добри практики между държавите членки, можем да насърчаваме държавите членки да използват европейско финансиране за, за подобряване на, на качеството на образованието. Частният сектор също може да изиграе съществена роля. Понякога Той осигурява по-добри възможности за обучение, отколкото образователните институции. Не казвам, че частните дружества могат да заменят училищата или университетите, но те могат да дадат своя принос. По този въпрос ще чуете много съвсем скоро. По отношение на дневния ред за уменията. Много хора навлизат в Европа в момента, не европейци, трябва да им помогнем да се интегрират в нашите общества максимално бързо, за да могат да дадат своя принос за нашите общества. Когато гледам на случващото се от а, позицията на човек, който се интересува от инвестиции, гледам на тези хора като на актив. Те, те не са само едно бреме за нас. Един континент, който вярва в човешкия капитал, в момента получава една инжекция от човешки същества. Само, че трябва да, да развием техните умения и ето защо дневният ред за уменията ще бъде изправен пред ново предизвикателство. Ще имаме и нови възможности пред себе си повече хора трябва да получат точните умения. По-добрата регулация и нетарифните бариери. Много хора смятат, че по-доброто регулиране означава че трябва да се изтегли конкретно законодателство. И това се случва, но по-важното тук е да има координация между различните сектори. Говоря за, за случаи, когато предлагаме ново законодателство. Например, ако целта ни е да създадем единен пазар, искаме да заменим 28 регулаторни рамки с една – това е най-добрият начин да се премахне регулаторното бреме. Но естествено трябва нашето предложение да е такова, че да отчита интересите на всички. Може да не сте съгласни, но аз бих казал, че новия работен метод на комисията, който е по-различен от е, предишните методи на работа, с други думи имаме проекти, които се изготвят от екипи. Мисля, че този начин на, на, на работа ще доведе до по-добро качество на нашите предложения. Аз работих с Тимерманс по един много важен проект. Той не е свързан в пълна степен с единния пазар или поне в пълна, в пълна степен. Това е проекта за, цифровата, за, за кръговата економика по-скоро. Това е един проект, който е отличен пример за сътрудничество. Тук става най дума най-вече за околна среда, но е засегнат и единния пазар. Мисля, че резултата от нашите съвместни усилия беше много по-добър, отколкото първоначалното предложение. Така че по-добрата регулация за мен представлява точно това. Как да се отчетат различните виждания, различните гледни точки. кръговата економика, затова се казва така, защото става дума за циркулация и за економика и трябва да се отчитат и, и, и двете страни на, на понятието. Нетарифните бариери. Не съм мислил по вашето предложение за годишен доклад за нетарифните бариери, но нещо трябва да се направи. Защото, както всеки един от вас знае, едно от предизвикателствата пред нас е, че държавите членки не прилагат всичкото законодателство, свързано с единния пазар. И ето защо ние предлагаме нови инструменти, за да накараме държавите членки да прилагат законодателството. Това е и едно от предложенията в стратегията ни за единия пазар. Ние в комисията можем да се постараем малко повече, отколкото в миналото, но разчитам и на вашата помощ. Защото е много важно да се посочат с пръс проблемите при изпълнението и прилагането на законодателството. Понякога се правят предложения, които не са много привлекателни, но това все пак е наша задача, да правим предложения и да ги изпълняваме. Мисля, че и вие може да положите усилия в това отношение. Говорихте и за овластяване на потребителите. Много важен въпрос. Това е част от кръг от економиката на сътрудничеството. Естествено, необходимо е да се гарантира, че потребителите са защитени, но трябва да дадем възможности за избор – Европа дава ли възможност за развитие на нови бизнес модели? Дали ни харесва или не, економиката на, на сътрудничеството ще играе все по-голяма роля и ние трябва да създадем една Европа, която да е безопасна и отворена за нови типове бизнес модели. Ето защо през април, през юни, е, по-скоро ще имаме документ за економиката на сътрудничеството и в този документ ще видим как е, настоящите европейски разпоредби отговарят на новите бизнес модели. Там е, ще говорим и за овластяване на потребителите и за кръгова економика и така нататък. Господин Рошфор, попитахте за нетарифните бариери. Надявам се, че поне отчасти съм отговорил на вашия въпрос. И Юлия Реда, казва председателката. Да. Въпроса за авторското право. Както знаете, е, ще действаме на, на, на два етапа. Хармонизирането на авторското право. На 9 декември миналата година Комисията прие съобщение за реформата на авторското право. Имахме и законодателно предложение за така наречената прехвърляемост. А втората част, втория стълб на законодателството ще се появи през лятото. Не знам кога точно, да се надяваме, че ще е през лятото. Заместник председателя Ансип работи усилено. Няма пречки пред комисията тези предложения да не се появят на време. Колегите обаче правят всички необходими проверки, за да може предложенията да са с високо качество. И благодаря ви за това, че имате положително отношение към, към тези предложения. И на последно място, нещо, което е свързано с предложенията за цифровия единен пазар. Ролята на вашата комисия ще е много голяма. Когато се появят различните предложения, свързани с различните области, ще, ще е лесно да, да се каже не, защото ще се създадат проблеми за, за, за някои е, хора. Но не трябва да забравяме и да, да губим от поглед цялостната ни цел, а именно единния пазар. Компромисът никога не е съвършен. Но да се надяваме, че с общи усилия за 2-3 години ще дадем нов тласък на бизнеса в Европа. Не знам дали трябва да ви накарам да отговорите на въпроса на Катрин, а именно какво ще стане с държавите членки, които няма да са държави членки и ще искат да участват в общи инициативи. Господин Катайнен, всъщност към днешна дата не мога да направя официално изявление. Сигурен съм, че всеки тук знае, че за държавите членки има повече възможности да се ползват от нашите общи плодове, плодовете на нашите усилия. тук не става дума само за Европейския съюз. Навсякъде в живота е така. Иван Стефанич, Никола Данте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин е, вице-президент, за ясните послания Имам три въпроса към вас. Първо, вие споменахте, че вече има 56 проекта е, за, по линия на стратегическите инвестиции. Колко от тях са е, посветени на цифровия проблеми, тъй като казваме всички, че е, цифровия един пазар е приоритет, но до каква степен тези е, инвестиции и проекти е, подпомагат именно този приоритет. И въпросът ми е, е разполагаме ли със средства, инструменти да е, дадем, да, е, да, да насочим стратегическите инвестиции, така че да подпомогнем цифровата област. Вторият, втори въпрос е свързан с е, ДДС. Вие говорите за упростяването в това отношение, което е чудесно, но може ли да очакваме предложение на комисията за е, уеднаквяване на регистрацията по ДДС, за да се подпомогне стандартизацията? И третия въпрос е свързан с туманодобива. Споменахте е, именно тази индустрия, която преживява тежки времена и изпитва натиск от е, внос е, и е, спад в производството. Въпросът е неотложен, защото до голяма степен той е свързан и с заетостта в Европейския съюз. Благодаря. Никола Данте. Благодаря, господин заместник-председател. Очертахте много елементи от вашия портфел, но ми иска да кажа и да говоря по три въпроса. Първо, що се отнася до инвестициите, е много важно това, което беше казано, инвестициите да бъдат сериозни, да има, разбира се, не може да надхвърлим ресурсите, но все пак но все пак трябва да има достатъчно инвестиции. След това от, е, от количество, качествено въпрос. Това са инвестиции, които а, е, са а, е, независимо от фондовете, които се използват, са могат да бъдат получени спокойно от едната или от другата банка. Така че аз считам, че става дума също и за качеството на инвестициите, рисковите фактори и така може да получим истинско, истински растеж. А втория въпрос. Има някои стандарти, които и някои проучвания на комисията, които казват, че може е, да, се, да работиме в някои а, е, специфични сектори. Първо да кажем за пакета за надзор на пазара. Не искам да го казвам като италянец, е, но го казвам всъщност проучването на, на, на а, комисията, че някои сектори са облагодетелствани от това. Въпрос е да се споразумеят институциите в кои сектори да се инвестира. И най-накрая географските показатели. Парламента гласува положително за това предложение, но го казват проучванията на комисията, че може да получим всъщност, че има споразумение на парламента и в съвета, за това да се работи в законодателната област. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин заместник председател. Искам да се спра на една тема, що се отнася до мен и да се спра пак на географските показатели. Този парламент преди 6 месеца получи едно, един доклад, който беше прият е, ставаше дума за запазването на географските е, указания. И това беше поискано също от Комитета на регионите, Економически и социален комитет. И така. Е, комитетът на регионите също социално-економически комитет, но ставаше дума за необходимост от едно обединена законодателна рамка за географските указания. И във вашето съобщение преди 6 месеца вие казахте, че искате да се продължи консултация, която свърши 2014 година и тогава всички бяха за законодателната рамка. Аз много често, много често се обръщат към нея от малките пред, средни предприятия, които очакват тази защита, защото са изправени пред нелоялна конкуренция, продукти, които не са произведени в Европа и които нямат нищо общо с традиционната продукция. До този момент а, всичко беше добре, но вече започват хората да се изнервят и, и, и ми се ще да а, малките и средни предприятия да не почнат да мислят а, лошо за европейския а, за Европейския съюз. Кога може да говорим вече за една обща законодателна рамка за географските указания. Господин пред... председател, господин вице-президент, вие сте човек, който обича да се мултиплицират усилията и средствата е, чрез фондовете. Въпросът ми е конкретен. Първо, положението на, на начинаещите е, предприятия и тези, които се разрастват. Имаме много такива е, начинаещи в различни отрасли. Но не можем да сравним е, положението тук с това в САЩ. Ние изоставаме. Е, говорите за 75 милиарда, е, които минават през държавите членки всяка седмица се е, обявява какво се е случило, колко е, средства са поети. При нас, е, така е в Штатите, при нас имаме ли такава открита връзка с тези начинаещи предприятия и разрастващи се такива? Другия въпрос е свързан с е, кръговата економика. Можем да постигнем много, ако чрез новите продукти, но ако нямаме общ пазар и общи понятия за това какво е отпадък и какво не, е, ще следва много объркване е, по отношение на, на, на кръговата економика. Това е от мен. Друг е, председателката, тогава аз ще отправя една молба към вас. Първо по паспорта за услуги. Харесваме идеята да има такъв паспорт което означава, че само доказваш а, е, своят е, спазването на правилата в една държава членка и това въжи за всички останали. Но се, смущаваме това, че малките и средни предприятия не го искат, защото се опасяват, че ще затънат в страшно сложни е, на администрация, бюрокрация, и ще затънем в преговорите с години, може би ще забуксуваме. Защото преди да има ясна представа за това какво означава този паспорт и преди да е, означава той едно и също за всички, едва ли ще, ще заработи. Ето, защото доставчици на услуги искат да имат много лесно достъпна и бързо достъпна информация за трансграничните възможности и тези европортали, които е, вие по е, смисъла на директивата за услугите ще създадете, мисля, че наистина е, ще имат, точно, имат за цел точно това да предоставят най-добра и адекватна информация на доставчиците на услуги. Второ, съкрещаването на бюрокрацията и по-доброто регулиране. Да, с удоволствие чух господин Тимерман с миналата седмица, който каза, че съкрещаване на, на бюрокрацията, на бумащината ще мине през е, именно е, платформата Refit. И аз е, наистина смятам, че искам да се че хората да, да е, проследят този процес, но бюрокрацията е толкова сложна, че трябва да напишеш, да изпишеш всичко това, което в момента ви чета. безкрайна е, верига от думи, аз наистина много трудно бих го обявила, могла да го произнеса това, да го обявя по една радиостанция, за да се запознати хората с. Мисля, че е, този линк Cut Red Tape EU е, е, налична. Може ли да я задействаме, активизираме още днес и това да бъде линка към този портал или нещо подобно, нещо подобно, е, не по-сложно от това. Да, благодаря много, идеята е чудесна. FCN, цифровите проекти, около 10% от проектите, които са финансирани до сега, са в цифровата област. Когато започнахме FC, смятах, че този дял ще е по-висок, че цифровите инвестиции, инвестициите в цифрата сера ще играят, ще вземат по-голям процент, но не е така за момента. Не зная, вече съществуващата тия път, дали има много такива цифри инвестиции, дали, е, които чакат е, реализация сега FC проекти дали е, са свързани с енергетика, с интелигентни мрежи и други, те са, всички тези е, са много важни, но може би трябва да е, им дадем, дадем малко тласък на, на цифровата е, тема. Фонда, за който говоря, е фонд, който зависи от търсенето и съответно частните инвеститори. Така че трябва да продължим да заостриме вниманието на частния сектор е, към тази възможност за финансиране. Една добра възможност да се засилят цифровите инвестиции, особено в някои страни по е, кохезията, например, е да се използват структурни фондове в съчетание с Европейския фонд за стратегически инвестиции. Такъв, тогава мисля си, че някои основни инвестиции, от които има особена нужда в инфраструктурата, ще получат съответно финансиране. И ще бъдат въвлечени и частни инвестиции, инвеститори в е, това. За съжаление не мога да отговоря на въпросът ви по ДДС, защото не си спомням дали този въпрос влизаше в пакета от обсъждани въпроси, но ще стигнем и до това скоро. Стоманодобива. Много сложен въпрос. Точно за това в сряда ще публикуваме съобщение на комисията по този въпрос, в което ще изброим списък от мерки, които трябва да бъдат е, изпълнени, за да има равнопоставеност и някакси да се е, смекчи от отрицателното е, въздействие върху на конюнктурата в, е, върху нашите производители. Но наистина проблемите в момента са огромни. Не може въпросът да бъде решаван на парче с еднократни, едностранни мерки. Трябва цял диапазон от мерки, инструменти, е, свързани е, търговски мерки, но трябва да е, насърчим и помагаме и на самите производители да инвестират, е, да подобрят, да, да повишат е, производителността си. Ще се върнем на тази тема в сряда. ЕФСИ инвестиции по линия на този фонд и дали е имало смисъл от всичко това, дали до сега се вижда смисъла. Това е основен въпрос. Всички, които са проследили съдбата на регламента ЕФСИ и работата по него, от начало виждаха неговата основна стойност, както казах, 7 милиарда е, Европейската банка за развитие е, финансира с 7 милиарда е, такива проекти и сега ЕФСИ трябва да допълни финансирането на проекти, които са печеливши, обещаващи. Обсъждал съм въпроса с многократно с Молдър, който е председател на, на, на инвестиционния комитет. Той знае, че нещата стоят така. Всеки проект, който те подбират, трябва да е достатъчно добър проект, който е достатъчно добър, но не може да получи пълно финансиране от частния пазар. Това е друг е, момент. Ние не бихме искали да се състезаваме с, конкурираме с е, частните пари. Те могат да си правят с е, частните инвеститори, могат да правят с парите си, което искат. Но е, във всички случаи е нужен един елемент на, на публични гаранции. Ще ви дам един конкретен, интересен пример е, на това какво е си може да стори. В Денмарк в Дания създадахме фонд, който ще финансира оновяеми източници на енергия, финансирането на такива в е, е, Северна Европа. Фонда си е най-обикновен фонд. Различното е, че дяловете, които са предоставени от ЕФСИ в е, всъщност са при, привлекли пенсионни фондове за инвестиции за мен това е ново, когато да чуя, че пенсионни фондове инвестират в нови технологични проекти, които не са непременно някакви крупни. Става дума за малки, средно големи, е, може и големи, но и именно тук е ролята и смисъла на FC. Защото без гаранцията на FC е, никой няма да вложи, да инвестира пенсионни е, средства от пенсионни фондове в такива проекти този модел е, можете безплатно да, да е, копирате във вашите страни, например, ако ви харесва. Ако ви е, искате повече информация за това какво е финансирано по EFSI, всичката информация в, е, е, е, в е, на страницата. Аз многократно съм говорил пред парламента по различни поводи, когато съм представил най-добрите практики и наистина много е важно да, да насочим вниманието си взаимно към най-добрите практики и да сега, извинявам се, пропуснах за географските означения. Аз наистина тази тема засягам винаги, когато говоря с американците по, по ТИТИ, по трансатлантическото партньорство. Затова Мога да ви изпратя допълнително конкретни отговори, ако е, сте съгласни. Началните startups и scale началните е, начинаещи предприятия и разрастващи се предприятия. Като с Моедес. Ние ще излезем с конкретни предложения за рисковия капитал. Целта ни е да се вземе нов фонд, в който да обединим съществуващи европейски средства, така че обема на фонда да бъде около 500 милиона евро, например, от които половината ще дойдат от публичния сектор и останалата част от частния сектор. Това е едно от нашите конкретни предложения, което, ако не греша, ще излезе до преди лятната вакансия. Значи става дума за големи европейски фандове, които е, за рисков капитал, целта на които е да насърчи тяхто разрастване, защото средната година е 6 милиона, а в САЩ е 280 милиона, така че и размера има значение тук, по-големите поемат по-голям риск. И така че ние взимстваме този метод, използваме и този метод. Друго, EFSI може да се използва за целите за разрастване на фирми. Е, преки инвестиции за е, компания, дружество, което иска да се е, разрасне. Така че това е послание, което много е важно да стигне до, до хората, които имат нужда от рисков капитал. Паспорта. Ние сме започнали публични консултации по въпроса и благодаря ви много за критичното отношение към въпроса, защото трябва да съберем е, мненията на тези, които ще ползват този паспорт, за решим, да решим дали има полза от него или не. Ние сме уверени, че може да го направим така, че да помогнем особено на доставчите на, малки, е, е, на услуги от малките и средни предприятия особено транс, през граница, но е, сигурно има тук проблеми и неща, които го притесняват. Ето защо ние започнахме този процес на, на опитване на общественото мнение. Е, сега е, ние е, ще оби, обяс, на този етап обясняваме нашата позиция и междувременно ще съберем е, мнение от тях – сега, е, ще ми се да, да е, намерим един такъв простичък модел, който да е в полза на а, е, малките и средни предприятия, но да да успеем. Да, ще ни помогнете ли да намерим едно по-кратко и простичко име за, за тази, този портал? Благодаря, господин комисар, за този чудесен обмен на мнение. Не знае дали е, си давате сметка, че е, цялата обратна връзка от е, дискусиите по структурния диалог след това се обобщава в дискусиите ни между е, председателите на е, конференция на, предият... на председателите и е, тези, които създават работната програма. Така че следващата есен ще се съберем отново на кластери кластера на, на различните комисари и е, председатели на комисия. Така че всичко, което говорим днес, ще така бъде е, ще се влее в е, тези двудневни заседания и това ще помогне да се разработи работните програми за следващата година, така че вашето присъствие и участие тук беше наистина много полезно. Благодаря. Um, now I will go to... Преминаваме към съобщенията на председателя. Обикновено те се правят в началото на заседанието, но размяната на мнение с комисария имаше приоритет. И така, три съобщения. Нека да ви напомня, че заседанието се излъчва, излъчва в интернет. Приложението e-meeting е на разположение на всички депутати и на членове на персонала на комисията. Освен това имаме и ново издание на нашия информационен бюлетин. Благодаря на всички. Следващата точка от дневния ред. Актуална информация относно тристранната среща посветена на достъпността на веб страниците. Докладчика обаче не е в залата. Ще дойде ли? Няма да дойде. Може би утре трябва да се опитаме да намерим време за тази точка или да обсъдим въпроса с докладчика първо актуална информация относно диалога за медицинските изделия и медицинските изделия за инвитро диагностика. Ружа Тун ще замести тук Андреас Шваб. Ако имате търпение, ще ви изчета какво е подготвил Андреас Шваб. Той е много съжалява, но днес не може да присъства в парламента. Помоли ме да прочета следното. Шестия тристранен диалог за медицинските изделия и медицинските изделия за инвитро диагностика се проведе на 17 февруари тази година. Това беше първият тристранен диалог в рамките на холандското председателство. Всички страни очакват приключването на преговорите в рамките на настоящото председателство. Почти всички глави и анекси на двата регламента са отворени за преговори. Разговорите продължават по редица важни теми. Основният елемент за имко тук е дебата за контрола и по-конкретно приложното поле. По глава 5 контрол върху медицински изделия с висок риск. За DS. На английски не знам какво означава това, казва оратора. Европейския парламент и съвета имат компромисен текст. Имаме компромисно предложение възоснова на процедурата установена в съвета. Парламента се съгласи да изтегли своето изменение относно специалните нотифициращи органи. Е, съвета има един текст от 22 януари, който ограничава текста на Европейския парламент. Този текст има за цел да заличи разпоредбите за делегирани актове, които ще дадат възможност на комисията да определя приложното поле в бъдеще. По отношение на приложното поле, съвета приема едно по-широко приложно поле, включително активни а, изделия клас 2B. Тук ще се включат и инсулиновите помпи. Съвета обаче премахва изделия, които са свързани с производството на клетки или тъкани. Европейския парламент е съгласен с това приложено поле, но иска да се включат и изделия клас 2Б и клас 3. По отношение на делегираните актове, за разширяване на приложното поле. Какъв е резултата? Съвета заличава предложението на Европейския парламент и не приема да се разшири приложното поле на процедурата. Европейския парламент има проблеми с случаи, в които може да се появи ново изделие, случаи, в които трябва да се обърне повече внимание на това ново изделие. Как ще се прилага процедурата в такъв случай и така нататък. Съвета ще разгледа въпроса и ще даде допълнителна информация по отношение на таксите. Европейския парламент смята, че дружествата не трябва да плащат такси, за да покриват разходите за допълнителни клинични изпитания – но съвета смята, че ако има такси, те трябва да бъдат намалени за малките и средните предприятия. Европейския парламент смята, че дружествата трябва да плащат не повече от 50% от таксите. Другите 50% трябва да се покриват от комисията, а за МСП ще има допълнителни отстъпки от този 50% дял, който трябва да платят. Няма споразумение по този въпрос. За сега комисията изрази своите резерви спрямо предложенията на Европейския парламент, тъй като е, предложението е свързано с финансови последици за комисията. Европейския парламент ще търси евентуален компромис с комисията. Позицията на съвета е, че някой трябва да плаща за, за тази процедура. На този етап това трябва да са дружествата. Що се отнася до процедурата? Позицията беше, че всички изделия трябва да бъдат оповестявани пред комисията, която трябва да решава възоснова на конкретни критерии в рамките на 15 дни и ще решава дали трябва да има допълнителен контрол. Съвета предлага изделията да се разглеждат от комисия от експерти, която да разполага с 21 дни за становище. Съвета иска обаче да има и допълнителен контрол. Европейския парламент прие засилените критерии за, за контрол, а процедурата за препращане на въпроса към група от експерти е, все още е под въпрос. Съвета повдига въпроса какво ще стане, ако групата от експерти не даде становище в рамките на 60 дни. И накрая контрола за изделия клас 4D. Такава процедура не се предвижда в предложението на съвета. Съвета смята, че Изделията с най-висок риск се покриват от настоящата разпоредба. Това е в член 40. Там се включват всички изделия клас 4D, дори и онези без общи технически спецификации. Всички тези изделия се предвиждат да бъдат разглеждани от специална лаборатория. Европейския парламент и комисията трябва да бъдат осведомявани за това, което се случва. И освен това, парламента и комисията искат да се гарантира, че наистина тези изделия от клас 4D ще бъдат обект на най-стриктен контрол. Това ми е дал Андреас, председателката. Благодаря, Ружа. Всъщност много от нашите колеги получиха имейли относно тази директива. Не знам дали тук има представители на сътрудниците на, на Андрея Шваб. Получихме много имейли във връзка с това какво ще стане с съществуващите изделия. Например, изкуствени стави, изделия, които съществуват от много години. Трябва ли те да минават през нова процедура на авторизация? И ще означава ли това, че трябва да има някакво забавяне за, за потребителите? Да не им се попречи да, да имат достъп до такива изделия. Много хора се притесняват за това. Андреас, знам, ще положи всички усилия тази директива да не създаде затруднения при своето изпълнение може би следва да координираме позициите си и да уточним каква е позицията на нашата комисия, тъй като има много триалози по темата. Аз мисля, че нашата комисия ще защитава виждането, че потребителите трябва да имат достъп до всички видове изделия в преходния период. Може би координаторите трябва да е, наистина да уточнят а, своите позиции. Следващата точка в дневния ред е а, е, становището на Кала Каяс. То се нарича предоставяне на нов търговски механизъм за потребителите на енергия. Имаме 72 изменения. Миналата седмица имаше среща посветена на създаването на компромисни изменения. Ще гласуваме Утре Кая Кала сега ще получи думата, за да ни каже какви са компромисните изменения. Благодаря. Имаме 8 компромисни изменения. Две от тези 8 са нови компромиси, които отделят специално внимание на две много важни теми, повдигнати от колегите. На първо място а, ролята на така нареченото колективно превключване, за да може да се достигне до всички потребители. И на второ място правилата, свързани с нелоялните търговски практики и сътрудничеството между различните национални органи в тази връзка. Компромисните изменения призовават за подобряване на прозрачността по отношение на сметките, ценовата структура, ако потребителите искат да са по-ангажирани, не трябва да им се пречи. Е, в момента те не виждат е, полза от е, търсенето, защото колкото и да е голямо то, таксите за ползване на мрежата са твърде високи и, и няма всъщност стимули за, за действие. Регламента за цените често говори за цената на електроенергия за крайния потребител, особено за потребителя в най-неизгодно положение. Затова ние призоваваме за по-добра регулация на, на цените и говорим за това, че трябва да се попречи на енергийната бедност. В крайна сметка, ако искаме да имаме енергиен пазар, който да се основава на конкуренцията и да има повече избор за потребителите, трябва да свалим цените. Когато имаме една амбициозна стратегия за енергийна ефективност. Тук се включва реновирането на сгради, е, изолацията, разгръщането на, на, цифрови, на, на цифров инструментариум. Е, ще имаме и намаляване на, на, на цените. Мисля, че съобщението на комисията е добра възможност да се дадат на, на потребителите възможности за контрол върху потреблението на електроенергия и компромисните текстове отразяват това виждане. Това не означава, че всеки е, трябва да, да, да действа проактивно, но всеки един потребител трябва, трябва да има възможност а, активно да, да наблюдава и управлява потреблението на електроенергия. Благодаря на колегите за доброто сътрудничество. Антонио Лопес Историес е докладчик сянка от името на НП. Него обаче го няма. Няма го, казва председателката още веднъж. Биляна Боржан е докладчик сянка от името на социалистите и демократите и не я няма. Очевидно има голям интерес към сметките за ток на потребителите. Някой иска ли да каже нещо? Ще се върнем към Антонио. Даниел ще се изкаже от името на Екара. Благодаря. Господин Прецел е нашия докладчик в Сянка. Искам да благодаря на госпожа Кала за положените усилия. ЕКР ще подкрепи всички компромисни изменения и най-вече онези свързани с прозрачността, конкуренцията. Един от съществените елементи тук е платформата, която да позволи на потребителите да, да сменят своя доставчик. Много от потребителите не знаят как да го направят, не знаят какво се изисква. Трябва да се даде възможност на потребителите да знаят какво е налично, какво се предлага. Те трябва да могат да, да сменят своя доставчик. Имаме притеснение относно текста за енергийната бедност. Всъщност енергийната бедност обаче се появява тогава, когато няма достатъчно конкуренция на пазара. Ако има истинска конкуренция, ще има и намаляване на цените. В повечето държави членки няма конкуренция на пазара. И един коментар от мое име. Много голяма енергийна бедност има поради законодателството, свързано с екологичните мерки. То добавя към цените, към сметките на потребителите. Е, така се увеличават разходите за тях, и най-често това са разходи, които се налагат върху тези, които най-малко могат да се платят. Тоест, подобни мерки допринасят за енергийната бедност. Но като цяло ние подкрепяме компромисите в настоящия вид и благодаря на докладчика за положените усилия. Председателката. Благодаря. Някой друг иска ли да каже нещо по тази тема? Нека да почакаме. Антонио ще дойде. Той ще се изкаже от името на е НП. Междувременно, <laughs> Are you, are you... Yeah, yeah, yeah. yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. Вие ли сте докладчик? Да, госпожа Боржан има думата. Уважаеми колеги, искам да благодаря на всички колеги за приноса. Радвам се, че повечето от измененията са от името на нашата група на социалистите и демократите. Много сме доволни от компромисните текстове за, за колективните схеми и за нелоялните търговски практики. Както знаете, европейските потребители често стават е, жертва на нелоялни търговски практики, особено когато става дума за продажби на вратата, както се наречат. Ето защо потребителите трябва да бъдат малко по-информирани, по-овластени и по-активни на енергийните пазари. Това трябва да е основната цел на нашия документ. По компромисите, така както ги очертахме на заседанието на докладчиците в сянка, нашата група ще подкрепи всички с изключение на компромисно изменение номер 2, защото потребителите в неизгодно положение са основен приоритет за нас и не можем да ги оставим на произвола на пазарите. Ясно заявихме своята позиция, за съжаление текста не можем да го приемем. Искам да благодаря на всички колеги, които предложиха нови елементи в доклада. Например, Лиса има изменение за монополите, Олга пък има е, изменение за, за таксите и за промяната на таксите. Енергийните услуги трябва да са прозрачни, не трябва да има скрити или необосновани такси, просто защото някой има доминантна позиция на пазара. Благодаря. Антонио. Искаш ли да се изкажеш от името на, на НП? Вече направихме първи кръг с изказвания. Ще ти дадем думата сега. Антонио Лопес Историос. Yes, Всъщност, още не е 4.30. Председателката, мога ли да те прекъсна само за минута? В дневния ред това заседание трябваше да започне в 4.20, казва председателката. Ще повторя, вече съм го казвала. Дневният ред винаги е гъвкав. Ако свършим по-рано по една точка, започваме с друга точка. За това обръщам се към сътрудниците. Моля ви, информирайте своите депутати, че понякога започваме по-рано. Благодаря. Господин Лопес Историс, ами всъщност много съм гъвкав, до сега не съм правил коментари по този въпрос. Всъщност никога не съм се и е, оплаквал. Е, независимо дали някаква точка е започвала по-рано или по-късно, винаги съм изчаквал колегите. Мисля, че заседанието в Страсбург миналата седмица беше много полезно. Стигнахме до консенсус. Имаме 8 компромисни изменения. От името на НП трябва да кажа, че имаме своя принос за това добро становище. Мисля, че текста на Кая Калас е добър. Нямаме особени проблеми с този текст. Утре ще изпратим ясен сигнал, ако естествено становището се приеме. Мисля, че госпожо председател е много важно да отправим такова послание от наше име. Искаме да има интеграция на пазарите на енергетика, на енергийни е, източници за крайния потребител. Е, добре е да има повече конкуренция. Целта е най съща за всички нас. Искаме да подобрим енергийната ефективност, да разрушим всички бариери. Искаме да има разгръщане на нови КТ технологии в енергетиката, искаме да има освен това, по-голямо овластяване искаме от комисията, освен това да следи какво се случва с стратегията от 2012 година за интелигентните електромери. Интелигентните мрежи са много важни за нашите енергийни политики. Освен това, смятаме, че трябва да се обърне внимание и на системите за разглеждане на жалбите и накрая смятаме, че таксите е, свързани с енергетиката, не трябва да се включват в сметките на крайния потребител. Благодаря за, за тази възможност, благодаря за положените усилия. Мисля, че всички сме на една и съща вълна. Кая, искаш ли да вземеш думата отново? няма какво толкова да кажа. Не съм доволна, че колегите от социалистите няма да подкрепят компромисен текст номер 2. Ние се опитахме да включим в този компромис различни изменения. Разбирам, че думата пазар винаги дразни социалистите. Трябва да осъзнаем обаче, че Либерализацията на пазарите на далеко съобщителни услуги доведе до по-низки цени и доведе до повече инвестиции в тези пазари. На всички пазари, където има повече конкуренция и цените се са по-низки и това от полза за потребителите. В никакъв случай не загърбваме въпроса за енергийната бедност. В същото време мисля, че е пределно ясно, че не можем да плащаме допълнителни такси или субсидии е, в допълнение към цените, които се плащат. В крайна сметка някой ще трябва да, да, да плати. Председателката, нека да направя едно предложение. Обръщам се към секретарията. В четвъртък на обяд се появи нов дневен ред за нашето заседание. Имаше нов проект на дневен ред и във вторник. И там се казваше, че тази точка ще се заглежда в 4.20. Предлагам следното. Когато се правят промени, нека да се праща конкретен имейл на докладчика и на докладчиците в сянка и на техните кабинети, за да е ясно, че са разбрали благодаря на всички за това, че правиха гъвкавост. Между другото, имаше една точка, която пропуснахме по моя вина. информация за достъпността до веб-сайтове. Докладчика Дита Харанзова поиска от мен да представя състоянието на, на нещата. Нямам проблем с това аз да чета текст от името на докладчиците, но трябва да знае секретарята предварително, че, че, че това ще се прави. Значи осведомявате моите сътрудници, но и секретарията. И така. Това е докладът за, по директивата за достъпа до е, вебсайта на публичния сектор. От, за публичния сектор. 20, е, на 14 януари 16 година сме гласували да започнем неформални тристранни дискусии на 18 декември 15 съветът е, получи мандат да започне официални преговори е, с парламента по време на холандското председателство. Редица ключови различия има между позициите на парламента и съвета и по-специално по отношение на обхвата, приложено поле, разпоредбите за мониторинг и е, докладване и допълнителни въпроси, като обучение и е, за на вниманието. Първият доклад, среща беше януари, втората тристана среща се проведе на 2 март макар че си остават някои важни различия, има напредък в преговорите. Съвета проявява готовност да се придвижи към позицията на парламента. По-специално във връзка с конкретни допълнителните мерки, за да сме сигурни, че директивата ще постигне целта за висока степен на достъп Съветът проявява готовност да помисли положителен план за молбата на парламента за създаване на един механизъм за обратна връзка по е, достъпността и е, също така да заста, е, е създаде програми за обучение в това отношение. Е, Съвета прави съгласие за възприемане на един последователен подход по мониторинг и докладване. С законодателите се придвижиха, сближиха позициите си по отношение приложено поле на предложението. Ясно е обаче, че в това отношение е необходима допълнителна работа, за да се определи какви тип, типове уебсайтове и какъв вид съдържание ще, си, ще бъдат изключени от приложното поле или пък включени на директивата. Сега работата продължава на техническо ниво за се, да се подготви следващата среща, странна среща на, е, през април 16-та. Това е оставил докладчика и това очаква от мен да прочета. Аз получавам много писма от заинтересовани страни по въпроса за приложенията, апликациите и веб сайтове. И затова искрено се надявам, че ще напреднем в това отношение. Проведахме някои положителни разговори в последните срещи тристранни, така че да можем да включим в полето на нашото, нашото полезрение, така да се каже, и апликациите и приложението, освен страниците. Благодаря. I think we're going to have a five-minute break whilst we wait for the European Commission. Всъщност, нека да направим 5 минутна почивка, за да изчакаме Европейската комисия по последната точка, препоръка, препоръка е, на Комисията за държаване на законните, подзаконни и административни разпоредби на държавите членки по отношение на изискване за достъпност е, за продукти и услуги.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 Това е директор Мануеле Гелен ли е? а, вие ли сте? Благодаря ви за това, че сте тук. Бих искала да ви припомня и моля, кажете това на комисията. Понякога нашата програма има размествания, някои точки се изтеглят напред и е, редица депутатите ви чакат 15 минути в тази зала ние, когато изпращаме бележки за заседанията, ясно казваме, че е, времето е, подлежи на промяна, защото не мога да предскажа колко време ще отделяме е, за отделните точки. Така че ще ви моля вашите колеги е, да предете на вашите колеги да идвате малко по-рано. В противен случай депутатите е, трябва да изчакват и някакси самото начало, нещата не потичат така гладко, както бихме искали. Затова ще е добре наистина да идвате на време. Um, proposal... Благодаря ви. Предложението е за директива по е, сближаване на законовите изисквания по отношение за достъпност на продукти и услуги. Докладчика е много опитен. Това е представене на предложението от комисията. от за комисиите по заетост, транспорт и петициите имаме поступила молба за участие в е, тяхно участие. Все още нямаме отговор, но водим кореспонденция по въпроса. Сега ще дам възможност на комисията е, директор Мануеле Гелен да ни представи предложението. I... Благодаря много. Бих искала да се извина за закъснението. Във всъщност ние имахме заседание и е, трябваше да тичаме от едното на другото, но очевидно закъсняхме. Взимам си бележка от това, което казахте. Друг път ще идваме по-рано при следващия повод. Още повече, че това е тема, която ни е така много по сърце и наистина очакваме да нямаме търпение да представим този акт за достъпност. Имаме и диапозитиви. Разбрах, че нямаме техническа възможност да ги покажем в момента, но с удоволствие можем да ви ги раздадем. Разпечатката е след това, ако проявявате интерес. Това, което искам да направя днес е да отговоря на няколко въпроса. Първо, защо предлагаме акт за сближаване, за достъпност? Кой ще се ползва от това? Какво обхваща този акт? Какво не обхваща? въпроси като пропорционалност и субсидиарност и съответно графика за работа по този акт. Първо, защо ни трябва такъв акт за достъпност и, и е, какви са економическите съображения? за целта. Първо трябва да подобрим доброто функциониране на вътрешния пазар за достъпни продукти, недостъпни продукти и услуги. Трябва да го направим. Искаме да го направим, като хармонизираме разминаващите се правила за достъп и е, насърчим свободното циркулиране на продукти и услуги, като улесним работата на производителите и като насърчаваме едно здравословно е, конкуренция и е, предоставяме е, по-достъпни продукти и услуги на достъпни цени. Имаме положително при е, е, оценката на въздействие сочи положително въздействие върху 18 милиона е, хора с увреждания и 20% от населението на Европейския съюз, което застарява и функционални, това води до функционални ограничения. Говорим за цифровото общество. По света се вземат мерки за подобряване достъпа до информационните технологии, така че нашата е, индустрия ще трябва да се подготви да се конкурира на световния пазар. Какви са правните задължения? Какви са правните основания, поправя се оратор? Първо имаме правни задължения. Европейската конвенция за правата на хора с е, е, увреждания която Европейския съюз е подписал 11 година. 25 държави членки са ратифицирали конвенцията, 3 е, са в процес на, на ратификация. Конвенцията възлага задължение на държавите да гарантират достъп в е, транспорта и е, работната среда. За целта трябва да напреднем с законотворчеството в съответната област. Без координация на европейско равнище обаче неизбежно ще стигне до най-различни разпокъсани актове и закони, на, отнасящи се до вътрешния пазар. Акта за достъпност не е единствения отговор, е, единственото решение, начин да се е, отстрани, и изглада тези различия, но все пак е, една конвенция, която е прията, ще помогне държавите членки да напредат при изпълнение на член 9 от конвенцията, където се е разписано именно заложението за достъп кой ще се ползва от премахването на тези бариери? Преди всичко, очевидно, производителите, и доставчиците на услуги. Общите изисквания за достъп в Европейския съюз е, ще упростят е, и улеснат работата и ще им дадат правна сигурност. Че, тези, че техните продукти ще, имат, е, ще изпълнат задълженията за достъп в целия Европейски съюз. Разбира се, по-доброто функциониране на вътрешния пазар с повече и по-достъпни продукти и услуги ще е в полза и на хората с увреждания или пък на възрастните, тъй като те ще имат повече, по-голям избор, по-качествени продукти и услуги и по-низки цени. В крайна полза това ще е от полза за всички нас. Предполагам, ще се... Е, сигурна съм, че се опитвате да прочетете на екрана нещо, без, ако сте си забравили очилата е, или пък е, когато трябва от автомата за банк, банкомата да, да, да видите какви са инструкциите, слънцето блести в очите ви и така нататък. Това, тези неща, тези, които ще се възползват особено е, също така са малките и средни предприятия. Всъщност те са най-чувствителни към разнобоя в законодателството, защото нямат е, достатъчно е, ресурс, за да се учат и да прилагат, да използват потенциала си в рамките на 28 държави членки. Така че неизбежно е да се въведе, въведат общи правила. Разбира се, това много по-добре е да се съобразява човек и да спазва е, един комплект е, набор от правила, а не 28 различни. Това е особено е, полезно и важно за малките и средни предприятия, които трябва да имат достъп до, пълен достъп до пазара. Какво се обхваща от този акт? Първо, това е се прави по собствена инициатива. Знаете, запознати сте с, доб... с установените пазарни инструменти и разчита на съществуващи практики и структури. Е, тази, е, този акт е, се състои от е двояк. От една страна се разписват съответните задължения за услуги и продукти, които ще се регулират и вероятно ще бъдат допълнително регулирани, тъй като те ще са определени, ще бъдат определени като решаващо значение за хората с увреждания. Втората, втората група ще обяснява значението на достъпността, достъпа в европейското право, което вече предполага задължение. Например, има предвид директивите за публичните е, търгове, за обществените поръчки и е, регулиране на структурния фонд, който изисква спазване на принципа за достъпност, когато се изготвят и ползват съответните фондове. Но никой от тези два акта не дефинира понятието достъпност, а изискванията за достъпност в тази директива ще се използват именно да се определи, дефинира понятието достъпност в такива случаи. Какво предлага този акт? Преди всичко той предоставя рамка за достъп в Европа използва леки процедури, като е, остава възможност за новаторство в бъдеще, редица функционални изисквания за подбрани продукти и услуги предвижда, като дава възможност за доброволно хармонизация на стандартите и е, предоставяне е, на, на е, съответствие. Остава на осмотрението на економическите оператори сами да преценят и да решат дали даден продукт или услуга съответства на изискванията и използва механизми за надзор на пазара редовно, за редовна проверка на това съответствие. Предвижда и механизми за прилагане е, от потребителите, които да, да искат такова съответствие и да предприемат е, съответните мерки срещу това. Тези продукти и услуги, които отговарят на условията, могат да циркулират свободно в целия европейски пазар, е, е, и са подчинени на механизмите на вътрешния пазар. Което е по-важно, какво не прави този акт? Първо, то не предписва техническите подробности за това как да се предостави, да се произведе един продукт или да се предостави услуга. Сега, пример с обемите. Трябва да има контрол върху за, за височината на звука. Казва се, че трябва да има контрол на звука, но не се казва е, колко децибела трябва да бъде. Само контрол. Не разписва задължение за производителите на всички производители или доставчици на услуги. Само на тези, е, които подлежат на скрининг в оценката на въздействието. Не ги натоварва с нереалистични задължения, предвидени с съответните е, гаранции срещу непропорционално натоварване. И не е, коригира или допълва съществуващото е, законодателство в Европейския съюз за достъпност, по-скоро допълва и подсилва съществуващи норми. Няколко думи по оценка на въздействието. Оценката на въздействието бе изготвена много внимателно и приключи в средата на 13-та година. Обхваща 80% от ББП на Европейския съюз и 77% от населението. Включва данни от научни изследвания, от академичните среди, и експерти, така че всяка държава членка е обхваната и е обхванат е, и получена обратна връзка от различни е, консултантски е, служби. Разбира се, набелязани са и средствата на вътрешния пазар, които ще са най-полезни. Оценката на въздействието анализира няколко варианта. инструкции, законодателни опции и накрая е, е отхвърли пет е, варианта, които са нереалистични, а други е, четири пък се анализират е, в дълбочина и подробно. Как ще си взаимодейства с други европейски актове този акт? Първо, както се каза и преди, за да се търсенето и, достав... Е, търсенето и предлагането ще бъде подчинено на едни и същи правила за, за достъпност. Економически оператори, които правят своите продукти и услуги достъпни, ще могат лесно да ги продават и на обществените администрации. Вече някои е, еврейски закони съдържат такива разпоредби, но не дефинират понятието е, достъпност. Така че в закона, в този акт, ще видите, че европейския закон, по който се мисли сега, е директива за обществените услуги, обществените поръчки, структурните инвестиционни фондове е, за, за публичните транспортни услуги и транспортната инфраструктура за тези актове Европейския акт за достъпност няма да допълва или поправя законодателството или съответно приложното им поле, а по-скоро ще подпомогне и ще улесни тяхното изпълнение и прилагане, като заложи изисквания за достъпност, като включи изисквания за достъпност. Сега накратко да ви представя как този акт е свързан с е, две други законодателни акта. Единият е 219, е, директивата 219. Двата е, инструмента са взаимно допълващи се, но преследват различна цел и имат различно правно основание. Член 19, директивата по член 19 е за борба с дискриминацията и ударението там е върху хората. Този акт, за който Това е всъщност е, е, е, за, за този акт правото основание директивата за борба с дискриминацията. Директивата за борба с дискриминация има удар, поставя ударението върху хората, докато акта за достъпност има за цел да подобри функционирането на вътрешния пазар, като използва хармонизация чрез продукти и услуги. Разбира се, и двете допринасят за изпълнение на Европейската конвенция за правата на хората с увреждания, така че те имат допълваща роля, но са различни. И инструментите, които те използват, също са много различни за постигане на различните им цели. И друг акт трябва да имаме предвид и това е директивата за достъп е, до интернет. Това е ударението в тази директива е върху веб е, сайтове, докато е, така са замислени двата акта, че да не се припокриват. Е, гарантиране пълната им е, оперативна съвместимост, така че сега с напредъка на разговорите и дискусиите ще се опитаме да осигурим е, така координация и взаимовръзка между двата акта. Няколко думи по принципите за пропорционалност и субсидиарност. Първо, тази директива има за цел да решава проблеми и е, нейните качества са, че е гъвкава и е целенасочена. Фокусирана е защо? Защото тя регламентира само продукти и услуги, за които, при които се натъкваме на разнобой в законодателството и е, където тази тенденция засилва и които имат европейско измерение. Ето защо, когато е, четете акта, ще видите, че околната среда около предоставената услуга е, е засегната в една подпомагаща клауза, т.е. държавата членка има избор да ползва същите изисквания за достъпност или не. Изискванията за достъпност се отнасят само до нови продукти и услуги, така че няма изисквания за за е, обратно е, монтиране и е, на продукти. Сега въведахме и една много лека процедура за оценка за съответствие декларация, която ще улесни живота на економическите оператори. И за да гарантираме пропорционалност на задълженията, сме предвидили две гаран... клаузи за гаранция. Едната да се следи да не се е, облага не, не е, прекомерно бреме и второто е, не се променя по някакъв начин първоначалното предназначение продукт или услуга. Например, по отношение на структура и навигация, ако става дума за някаква инструкция, не, не се променя самото естество на електронната книга, ползване на брил или нещо такова. Съответно, при промяна трябва да се съобщи, съобщи да, на съответни органи и да се проведе провен, про, осъществи проверка от него. Премислене много добре е баланса между отговорността и ролята на економически оператори и проверките, които ще се правят от е, съответния орган. Сроковете за прилагане, за изпълнение. Предвиждаме две години след е, влизане в сила, е, за, това е срока за транспониране, започване на прилагането е 6 години след влизане в сила, и комисията трябва да предостави първи си доклад по изпъл... за изпълнение на директивата 5 години след дена на прилож... прилагането й. Целта на този доклад е по време на приложението директивата да остане да действа по предназначение да не се отклони от първоначалната си цел. В заключение, да ви запознае с, с мненията, които събрахме от заинтересовани страни. Често ви чуваме в Европейския парламент да така отправите молби към Европейската комисия да действа по този, да, да направи нещо по този акт за пряката достъпност, тъй като има очевидна необходимост от това. Имаме обратна връзка и от е, групата на високо равнище за е, е, хората с увреждания, които наистина подкрепят този новаторски подход към вътрешния пазар и наблягат на потенциала за пълна достъпност. Това, което ни смущава е, и всъщност беше фрагментираното и раз, различно разминава, е, е, разнобоя в законодателствата на държавите членки, което противоречи на задълженията, които сме поели, подписвайки конвенцията. Трябва обаче да си останем, да останем реалисти. Както казах, тази директива е много целенасочена. Тя е, обхваща ограничен брой продукти и услуги, продукти, които варират от е, е, компютърна техника, телефони, е, банкомати, е, машини за е, проверки, телефонни услуги, транспортни, аудиовизуални, вебсайтове и така нататък. Е, е, поправя се е, аудиовизуални средства и други. Извън този списък от продукти и услуги, винаги ще си остават продукти и услуги, които от които хората с увреждания имат нужда и при е, достъпа, е, до които цел все още са изправени пред бариери. Това трябва да се решава на ниво държава членка. Но наистина хората с увреждания очакват много от този акт, предвид е, ангажиментите, които вече са поети, за да се гарантира достъп на подписалите конвенцията. Така че това е начин да работим заедно за изпълнение и прилагане на конвенцията, именно чрез този акт, като използваме максимално съществуващите ресурси, ресурси в Европа и се възползваме от възможностите на вътрешния пазар в максимална степен. Благодаря. Мерси, Вики. Мерси. Благодаря, Вики. Благодаря, госпожо, госпожо директор, за този е, много пълен увод към е, този хубав текст. Чудесен проект, законодателен проект. Мисля, че това е предложение, което е ясно, което е логично, но тъй като става дума за един деликатен за една деликатна тема. Предложението е сложно и ние трябва да работим през следващите седмици, да поработим доста по този текст. Мисля, че не става дума само да се подобри действието на вътрешния пазар, както се казва много често тук. Мисля, че по-скоро става дума да се увеличи вътрешния пазар. Да направим така, че да може той да има своето място в един сектор, може би с, където няма много обновления, но какво вие казвате, какво ние имаме желание да кажем? Първото е, че хората с недъзи са потребители, които имат същите права разбира се, от правна гледна точка, но които нямат съвсем същите права като достъп до продуктите, тъй като някои продукти просто за тях не са достъпни, тъй като може би тези продукти не са имали достатъчен пазар, за да бъдат развити, именно поради разпокъсаността на законодателствата държавите членки. И по същия начин предприятията, които произвеждат тези продукти, когато имат един, една еднаквена рамка, ще имат по-широк пазар и могат да бъдат по-активни. И вие като оценявате на 120 милиона броя европейци, които са е, заинтересовани от този проект за директива, това означава на мащаба на Европейски съюз, това е почти един европеец от четирима, не става дума за някаква малка забравена група, не става дума за една голяма част от вътрешния пазар. Става дума за нещо, което е, добре се ориентирате към тази оптика вътрешния пазар, защото тя съчетава економи, економическото и интересите на потребителите. Това е нещо, което може да е, способства за растежа в Европейския съюз, дори и да, да ускори този растеж по тези теми, които са теми на бъдещето. Вики ни припомни, че има няколко заинтересовани комисии. Ние сме доволни, че много комисии <laughs> са заинтересовани именно и съм сигурен, че ще намерим начин на сътрудничество, който да бъде градивен, полезен, да работим с колеги от други комисии. Да, вие казахте, че очакването е силно, момента е дошъл. Отдавна очаквахме нещо амбициозно. Не знае дали си струваше да се чака, но все пак това е нещо, което е много важно и ние е, вече сме го установили многократно. Мисля, че сте права за това, че поставят ударението върху цифровите технологии. Може да се каже, че този законодателен текст е включен в един пакет за цифровия пазар, тъй като продуктите, които, за които говорите, са продукти на цифровия пазар. А от друга страна, като се заинтересуваме от динамиката на населението на потребители в Европейския съюз, всички имаме предвид устаряването на населението и всеки един от потребителите, дори да няма недъзи, е, как да се каже, с възрастта вече сме не толкова, е, не толкова бързо се приспособяваме. Е, сега вярно е, че живеем по-дълго време и трябва да направим така, че да може да сме истински потребители до края на живота си, за да имаме достъп до продуктите, които да отговарят на нуждите. Вие припомнихте и Конвенцията на Обединените нации, която изисква от държавите членки да реагират. Но ако Европа е изостане, може би а, е, а, е, да не постигнем това, което искаме за единия пазар. Нуждата от а, яснота е, е чувствителна. Е, искам да задам няколко въпроса, които са начин да започнем съвместната работа. Някои от въпросите вече вие засегнахте, може би е, само да ги подчерта. Вие казахте, че е, това предложение за законодателен акт касае само някои приоритетни области. Аз самият казах, че намирам, че текстът е много свързан с цифровите технологии, което е актуално, но как ги подбрахте, как е, интересуваме къде са границите, защо не отивате малко по-далеч, защо спирате до някъде е, и се ограничавате само с този списък на продукти, защото така и така ще се интересувам от вътрешния пазар за потребителите, които са е, които имат някакви ограничения, предприятията, които работят за този вид потребители, може да си кажем, че не са само банковите, цифровите услуги и така нататък, има още и други неща. Ще ми се малко да чуя вашето виждане по този въпрос. На второ място, да, Текстът е амбициозен в методиката. Тук не става дума за саморегулиране, не, нито пък става дума за стандартизиране, което да се налага отгоре. Не, това е нещо, което напълно отговаря на новата законодателна рамка. Тук има някаква приемственост относно с текста за сигурността на продуктите по което работихме неодавна. Вижда се, че е много интелигентно да се работи така. Това е един от аспектите на бета regulation, на по-доброто законодателстване, а пък и същевременно ни препраща към нещо, което е много важно. Надзорните власти на пазара, които трябва да гарантират да може, постигането на добрия компромис, тези власти играят основна роля. Мислите ли, че тези власти са в състояние да изпълняват своята роля или ще бъде нещо по-сложно? Как, как реагирате по този въпрос? По отношение сроковете, позволете ми да бъда малко скептичен сроковете, две години, докато директивата да бъде транспонирана, после 6 години държавите, докато а, почна да я прилагат и 5 години по-късно и да доклада от а, комисията и стигаме до 2028 година, ако не се лъжа в сметката, за доклада. При положение, при положение че 17-та година бъде прият законодателния акт. И ми се струва, че много дълъг период ще измине, докато видим. Особено продуктите и секторите, по които вие сте приоритизирали е, вашето действие. Това са продукти, които много бързо се развиват. От е, революцията на цифровата, цифровите технологии и така нататък, нещата много бързо се развиват. Е, може би за продукти като смартфоните, например, дали не трябва да се помисли за някакъв по-кратък срок? Дали няма някакво противоречие между тези срокове? По отношение на това, което е изградено за услугите, трябва материала, програмите да отговарят съвършено но когато тези програми и така нататък са достъпни в сгради, разбира се, сградата също трябва да бъде достъпна. И тук имате един подход, който е добровол, доброволния подход, а не задължителен. Искам да ви чуя тук дали няма да стане Европа на две скорости между държавите членки по отношение на тази клауза, която дава възможност изграденото да остане, да не е задължително. Но това, което аз напълно одобрявам факта, че вие поставяте напред функционалните изисквания за продуктите, но не и начина, по който економическите оператори, производителите ще трябва да осъществят тези функционални изисквания. Тук сме съгласни с това, че това е което ще даде възможност на предприятията да бъдат новаторски, да създават, да има тази гъвковост. Искаме от тях да намерят отговори, но и те да измислят начина по който това да стане с собствените си усилия. И смятам, че това е много важно. Е, също и много интересния въпрос за режима за освобождаване или облегчение за малките и средни предприятия. Предприятията са по-малко 10 работници. Всичко това е много интелигентно и много важно, но аз пак поставям въпроса как ще се намери тук добрия баланс къде ще поставим летвата. Дали няма риск да има прекалено много гъвка свобода, Давам си сметка, че не е лесно да се даде отговор на това. Може би това е нещо, за което вие мислите. Тоест, видите след това как ще се прилага директивата. В заключение, ако ми разрешите, искам да започна с точката, по която Никифорд ви посрещна. Трябва да го възприемате като, като малко като закачка. Казвам го, защото когато е, някой страда от е, някакъв недък и така нататък, въпросът с сроковете е много важен никой не може да бъдем само just in time. Да става дума за тук малко под покана да говорим за този текст, начина по който вие пристигнахте, ни припомняте, че достъпността, достъпа е, трябва да се постави на място на тези хора. И като гледам списъка на продукти, по които работихте, говорихме за всички тези цифрови продукти и услуги, за е, как може да се компенсира е, едното сетиво с друго и така нататък, големината на буквите и така нататък. Дали не трябва също да се говори за скоростта? Когато човек има някакво функционално ограничение, не винаги успява да следва скоростта, която се налага от новата технология. Мисля, че достъпът трябва да бъде за този вид продукти да, да бъде съобразен с понятията за скорост, които може би са различни за хората, които имат такива функционални ограничения. Госпожа Ферхайен се извинава за това, че отсъства. Тя е координатор от името на НП в Комисията по култура и трябва да присъства на заседание там. Като докладчик в Сянка, госпожа Ферхайн иска да каже следното. Приветствам това предложение за достъпност, тъй като той изпраща важно послание за 80 милиона хора с увреждания в Европейския съюз. Чрез либерализирането на пазара за услуги ще създадем условия за независим живот на тези хора. Освен това, чрез нови цифрови решения достъпността ще стане по-ефтина и по-лесна за постигане в различни области. Освен това, с настоящото предложение за законодателство искаме да подобрим функционирането на единния пазар. Това ще стане като имаме високи изисквания за достъпност за продуктите и услугите на единния пазар на Европейския съюз. Трябва да има естествено равнопоставено за всички предприятия и не трябва да има твърде голяма административна тежа за малките и средните предприятия. Искам да изтъкна, че следва да се гарантира, че законодателството за достъпност, акта за достъпност се приемат достатъчно бързо. Днес чухме за достъпността до веб страниците на публичните органи. Много е важно да се комбинират усилията ни, за да се избегнат пропуските. По отношение на директивата за аудиовизуалните услуги, която ще се промени тази година, трябва да кажа, че тук трябва да се отчетат специфичните изисквания и черти на този сектор на аудиовизуалните услуги. Надявам се, че ще имаме един добър компромис и ще приемем закон, който в крайна сметка ще е от полза за гражданите. Благодаря. комиси за подробне представени návrhu. Eh, Благодаря за това eh, хубаво обяснение на проекта. Благодаря за презентацията. И съм много доволна от това, че има добро сътрудничество. Напълно мога да се съглася с по-голямата част от случаите от това, което беше казано. И не искам да повтарям може би да се спра по-скоро на въпросите, които малко ме изненадаха по време на презентацията. Мисля, че това е много важно законодателство и сериозно трябва да поработим по него. Също така трябва да извлечем полуки от работата, която е извършена по достъпността, Става дума за страниците интернет. Това е много сложна работа. Мисля, че трябва да се насочим към това, че трябва да се сближат позициите на парламента и на съвета, да може да намерим обща позиция и нещата да не са толкова, много, толкова сложни, защото това, което се очаква от нас, както го очакват а, хората с недъзи и, и всички останали хора, трябва резултатът да може да бъде на нашите маси в един разумен срок. Аз подкрепям идеята тази работа да завърши в, именно в такива разумни срокове. Това е един въпрос към комисията. Или пък комисията счита, че как е, ще се организират нещата. Освен това, член 12 говори за неподходящото натоварване административно бреме. Как ще се реши този въпрос? за да не стане така, че правилата, които определяме, да бъдат заобикалени. Същият въпрос е, също така стои въпроса и за функционалното определене на дефиницията на достъпност, защото понякога път резултат резултатите, които може да постигнем, може да не са много ясни, защото една дефиниция, която не е толкова описателна, позволява повече, позволява повече гъвкавост за тези, които трябва да отговорят на критериите. Но ми се струва, че в този проект е, има някои елементи, които ще предизвикат осложнения, но все пак считам, че този законодателен акт е изключително важен и нашите усилия трябва да доведат до това потребителите на този законодателен акт да бъдат удовлетворени и съм много доволна от бъдещото сътрудничество с вас. Докладчик е, в сянка от екрана е тук. Е, Дан ще се изкаже от името му. Благодаря, госпожо председател. Ние подкрепяме целта на настоящото предложение. Даже много. Имаме притеснение обаче относно приложното поле и оценката на въздействието, която оправдава този доклад и информацията, която се крие в него. Комисията каза, че доклада е обект на предпазливи и внимателни действия. Аз обаче не съм съгласен. И ако е, го прочетем, ще разберем за какво е, става дума. Искам да кажа, че има оценка на въздействието от 2013 е, година. Информацията обаче в тази оценка датира от много отдавна. Имаше отхвърляне на тази информация, има объркване между стоки и услуги. Никой не разбира как ще проработи текста за услугите. Аз не съм сигурен, че става дума за пример за добра регулация, тъй като поне на пръв поглед това не е така. Отново казвам оценката на въздействието от 2013 година. В цифровата епоха това е едно цяло поколение. Вече са минали 3 години от тогава. Не мисля, че тази оценка на въздействието е добра. Мисля, че комисията трябва да направи нова или поне да актуализира съществуващата. Освен това, мисля, че комисията ИМКО трябва да поиска от парламентарната служба за научна дейност също да направи такава оценка на въздействието. Ако искаме това законодателство да успее, трябва да има наистина добра оценка на въздействието. Трябва да има какво е конкретното въздействие, защото иначе с добри намерения можем да попречим на работата на нашите компании. Мисля, че на този етап трябва да целим изключване на транспорта, на финансовите услуги и на обществените поръчки в други области изискванията не трябва да надхвърлят онези, които съществуват в отделното отраслово законодателство. Така че, в обобщение, мисля, че имаме много работа. Мисля, че оценката на въздействието е отправната ни точка. Отново казвам, ние подкрепяме целта на това предложение, но имаме сериозни притеснения относно това как комисията е изградила това предложение и възосновата на какво точно. Господин Шолтес. Е, благодаря, госпожо председател. Благодаря на представителите на комисията. Искам да благодаря на комисията за експозето. От дълго време чакаме това предложение. Някои казват, че предложението не е достатъчно амбициозно, че не решава проблема с достъпността в пълна степен. Факт е обаче, че в държавите членки има много разлики, що се отнася до решаването на проблеми от този род в Европа има и различно законодателство в тази област. Трябва да има достъп до стоки и услуги за всички хора. Това е основната цел. Аз съм съгласен с току-що изказалия се колега. Оценката на въздействието трябва да бъде в основата на всичко. Само по такъв начин ще имаме устойчиви решения, които ще са годни и е, за в бъдеще. Трябва да се видят различните последици, които ще донесе със себе си това предложение. Аз лично смятам, че трябва да поставим ударението върху това как да се гарантира, как комисията да гарантира, че административната тежест не е твърде голяма, най-вече за малките и средните предприятия. Трябва да, да, да попречим на възникването на технически проблеми. Ето защо мисля, че комисията трябва да изготви практически решения и механизми, които да обсъдим. И възосновата на едни такива решения можем да говорим за това какви ще бъдат бъдещите ни стъпки. Председателката някой друг иска ли да каже нещо? Аз искам да кажа няколко неща много бързо, ако ми позволите. Достъпността в цифровата среда е изключително важна. Когато говорим за вграждане на на, на достъпност в а, една а, сграда, на елементи на достъпност в една сграда, трябва да разглеждаме по същия начин и достъпността в, в цифровата среда. Колкото повече чета вашето предложение, толкова повече си мисля, че целта няма да се изпълни. Ако погледнем законодателството за цифровата околна среда, между другото, постоянно говорим за това, че трябва да отговаряме на изискванията на бъдещето. Иновациите се появяват с бясна скорост и всички решения, които приемаме днес, трябва да издържат на, на предизвикателствата на, на бъдещето. Погледнете сега член първи, приложното поле. За какво говорим, например? Машини за, за билети. Може би в идните няколко години е, ще използваме такива машини, но е, все повече и повече отиваме в интернет, използваме едно специално приложение и си сваляме билета на телефона. Защо да правим законодателство за, за стари технологии или технологии, които ще остареят след няколко години? Може би моята трактовка не е правилна. Аз мисля обаче, че подобни машини не само за, за билети, ще излязат от употреба. Чух какво казахте. Казахте, че искате да, да имате постигане на конкретни резултати. Аз обаче прочетох оценката на въздействието и не разбирам как ще отчетете нуждите на всичките отрасли. Тук има толкова отрасли, че, че не знам как може вашето предложение да бъде определено за целенасочено. Оценката на въздействието, както вече беше казано, се основава на стари данни. Вие казвате, че става дума за 80% от БВП на Европа, от друга страна казвате, че предложението е изключително целенасочено. Много малко се говори в оценката на въздействието за малките фирми и за разходите за съответствие. Ако ще се опитваме да, да подобряваме достъпността, естествено това ще струва пари, но, но мисля, че трябва да има по-конкретна информация, отрасъл по отрасъл, продукт по продукт. Трябва да видим какво ще бъде пълното въздействие на вашето предложение и да се уточни приложното поле. На следващо място – още едно притеснение. Дали използваме правилния нормативен акт? Новата законодателна рамка, е, Робърт, е, ти си прав, аз работих по директивата, позната като ППЕ, Катерин работи е, по продуктите, които използват газ, газовите инсталации. Използването на маркировката CE и, и аспекти и различните елементи или инструментариум за, за наблюдение на пазара, това, това не е нещо ново в сферата на цифровите технологии. Аз се притеснявам, че вашия подход не е обърнат към бъдещето. Той не е тестван в изключително бързо развиващата се цифрова околна среда. Затова не знам дали маркировката CE, която се използва за обозначаване на безопасност на продуктите за потребителите, не знам дали тази маркировка трябва да се използва за безопасност на цифрови продукти. Доколкото знам, маркировката CE е когато тя, тя, тя се дава, действията не са бързи. Не всички продукти имат нужда от такава маркировка. Аз смятам, че трябва да има гаранция за достъпността и за безопасността в цифровата околна среда, но въобще не ме убеждава вашата оценка на, на, на въздействието не ме убеждава избора на отрасли, не ме убеждава инструментариума, който вие предписвате и предлагате. Така че трябва да се положат допълнителни усилия тук. Робърт, искаш ли ти да, да кажеш нещо в допълнение към казаното от колегите или да дадем думата на комисията? Не, не говори доста дълго, сега може би и по-кратко, но искам да благодаря на колегите, които вече навлязоха в това досие и това е много стратегическо за нас. Всички зададохме въпроси на комисията. Много често си приличат тези въпроси, но съм сигурен, че добре ще работим. Не знае дали комисията вече има отговори за въпросите, които бяха зададени. No, <laughs> come back in commission. Uh, Благодаря, ще се опитам да отговоря в максимална степен на въпросите ви. И ясно е, че са необходими допълнителни дискусии. Е, няма да се изчерпат въпросите с днешната дискусия и със сигурност ще трябва да се връщаме към споменатите въпроси. Първият въпрос, който бе споменат, как са подбрани по какъв принцип са подбрани секторите. Ще ви препратя на, към оценката на въздействието за целта. Там много ясно е, личи как е, именно много, след много сложна работа, много постепенен подход, е, стъпка по стъпка, всичко започва от 15, е, това е на 15 страница, започва с набелязване на възможните е, сфери, които са обхванати от е, Конвенцията на ОНЕ и е, Европейското законодателство. И така стигаме до списък от продукти и услуги, които имат отношение към въпроса. За целта Вече помислихме и за консултации с обществеността, за това кои са най-важните продукти и услуги от тяхна гледна точка. След това вече приоритизация и подбор на продуктите и услугите, което предполага количествено и качествено на проверка, скрининг, след резултатите на консултациите с обществеността и съответно законодателство, за да се, видят, да се види къде има разминавания в изискванията. Тази предварителна стъпка, първата приватизация, след това направихме анализ на законодателството за достъпност в различни държави членки и този анализ да сравнява различните подходи, изискванията за достъпност в тях и е, окончателният анализ е, всъщност доведе до един краен списък от услуги и продукти. Има редица приложения към оценката на въздействието, които с този постепен подход, е, за да се стигне до този списък от стоки и услуги. Имаше въпрос за органите за и ролята на, на органите за надзор на пазара. Те трябва да осъществяват от проверките и мисля, че те са в състояние да го направят, имат инфраструктурата, знаят методите. Всъщност ние използвахме една нова законодателна рамка – Сега трябва, разбира се, да е, засилим работа по откриване на уменията, когато вече бъде прият е, акта. Колкото за срока, предвиждаме две години за транспониране и 4 години за подготовка за прилагане на изпълнение на акта. Решихме, че е, достатъч... че е хубаво да дадем достатъчно време на производители и услуги да се адаптират. Е, взехме предвид и е, жизнения цикъл на продуктите, но както вие казахте и неотложните нужди потребителите, защото в крайна сметка те са, които ще се ползват, ще ползват е, този акт. Така че според нас балансирано ще е да имаме 6 години общо за прилагане на директивата и първият доклад ще излезе 5 години след е, дена на приложение. Мисля, че имаше въпрос за средата, в която ще се предоставят услугите, за да се избегне непропорционално натоварване на държавите членки, те е, сами ще решават е, дали средата, където се предоставят услугите, изисква също е, изиск... условия за достъпност или не. Другия въпрос е как да се постигне най-добър баланс между отговорностите на економическите оператори и органите, които ще наблюдават пазара. В тази рамка се явява и въпросът защо ние оставаме на нива функционални изисквания. Мисля, че това е много важно, защото, както казах, ние нещата в информационната технологичния сектор се развиват с много бързи темпове и искаме да останем едно общо ниво, да не навлизаме в подробности, за да не връзваме ръцете на оператори и достатъчни услуги, защото ако разписваме текстовете твърде подробно, това може да ги е, спъва е, при опити за новаторство, а точно е, целта е точно обратната. Въпреки това директивата предвижда при необходимост да се разработи нов стандарт, предвидена и възможност за общи технически спецификации, ако е необходимо. Попитахте ме е, как стоят нещата в съвета. Съвета, съвета започва да обсъжда акта в края на януари. Проведахме редица дискусии. Най-общо съвета подкрепя целта на предложението. Проблемите ще бъдат в това какво ще е економическото въздействие върху индустрията, преди, преди малките и средни предприятия, но на този етап има искания за практически примери. Наистина, ако навлезем в детайли в членовете, ще е, видите, че тези неща трябва допълнително да се обсъдят. Освен това, държавите членки се опитват е, в е, своите столици да координират действията на отделните е, ведомства, защото наистина този акт изисква е, взаимовръзка и, и е, така, дискусии между отделните ведомства. За оценка на въздействието. Аз е, си оставам, е, повтарям нещо, което казах много внимателно и преди е, оценката на въздействието е резултат на много сериозна работа, Тази оценка на въздействието е, е, хвърля поглед и към бъдещето до 2020 година. И основният проблем, който ще произлезе от това, е все по-голямата фрагментация, което означава повишаване на разходите а целта ни е по-добро функциониране на вътрешния пазар, по-добри възможности за производителите да се конкурират в рамките на целия съюз, Европейския съюз, пък и потребителя да може да се възползва от един функциониращ вътрешен пазар. Оценката на въздействието Първо е, я представихме, чухме известни бележки, но трябваше и втори път да я насочим вниманието към нея. Но счита комисията, че има пълно съвпадение с пазване на правилата за по-добро регулиране и тези публични консултации бяха организирани именно по тези правила. Те приключиха и изготвихме този работен документ за персонала, където е, са описани коментарите след публичните консултации и след И след това марк, маркирането с Европейски съюз, е, Еврейски съюз, Европейска комисия няма да се използва за услуги. Ние така почерпихме вдъхновение от новата законодателна рамка, за да имаме последователен подход в е, рамките на целия акт. Okay. Thank you. Председателката, благодаря много на всички. За, с това ще закрием е, заседанието за днес. Утре ще се съберем отново в 9. Утре да предупредя само, да припомня, че гласуването ще е доста сложно, доста, по доста въпроси ще гласуваме, така че ще ви помоля да бъдете на време и да е, така проявите търпение, защото списъка за гласуване е доста